Non, ça va pas. Ça va pas? Uh-huh. Lehet, hogy a mikrofon nem működik a magyar fülkében. Most megy? Сега, сега вече има превод от унгарска кабина. Добре. Получихме 294 предложения за изменение. Това е значително количество. Както виждате, броят е впечатляващ. Предния път казах вече, че броят е 294. Но, а, що се отнася до съдържанието на тези изменения, много компромиси можаха да се постигнат, защото имаше идентични или покриващи се изменения и аз лично съм оптимистично настроен. Оптимист съм, защото считам, че процеса на преговорите беше много добър. Представих първоначално 24 предложения за компромис. След това добавих и допълнителни такива. И помислих, тъй като промислих както за различни неправителствени организации, така и за всички предложения, които ми бяха направени преди две седмици от колегите. И тази сутрин, най-накрая, успяхме да изготвим 21 из... компромисни изменения. Тези 21 едно компромисни изменения наистина са успешни успяхме да решим всички проблеми с тях. Преди всичко проблеми, свързани с това, че всеки искаше и настояваше на собствената си езикова формулировка на измененията. Така че трябваше да направим едно задълбочено тълкуване на а, измененията, докато стигнем до такъв компромис. Имаше, разбира се, и друг проблем, който трябваше да се решава а именно, че трябваше да разгледаме какво е съдържанието на насоките. Какво трябваше да се включи в тези насоки? Разбира се, проведохме един много задълбочен дебат и успяхме да постигнем консенсус. Много души казаха, че да, за следващите 10 години трябва да сме много амбициозни в нашите цели, но а, трябва също така да си набележим основна цел и в този случай мисля, че основната ни цел трябва да е пълната заетост. Пълната заетост за следващите 10 години. И за мен специално беше невъзможно да намеря такава формулировка, която да отговаря на абсолютно всички желания за формулировка относно заетостта, пълната заетост. И това за следващите 10 години, като си има предвид особено, че насоките за сега са само за 3 години. Така че има едно несъответствие в а, да, продължителността на основните насоки и основната цел. Имаше различни становища, изразени относно заетостта. Дали говорим за пълна заетост, тук за качествено или количествено измерение говорим – и съответно избрахме предложението на Международната организация за труда за а, така наречен decent work, т.е. достойна работа. В... И това ще е термина, който ще остане в нашия текст. също го мислихме да включим термините за равенство на заплатите, равенство в изпълненията на работата и евентуално да помислим а, дали има някакъв минимален прак на заплатите, който да се наложи във всички страни. И ако Говорим за обща политика или ще даваме съответно карт бланш на държавите членки за това как да изпълняват въпросните насоки, които ние ще публикуваме. Мисля, че и там постигнахме консенсус. Що се отнася до еврото, дефиницията на еврото в нашата край... версия на текста, просто решихме да не говорим за него. Трябва също така да запазим защитата на работните места, на съществуващите вече работни места. Не трябва да говорим само за такива, които ще се създадат или които създаваме, но и също така и как ще запазим вече съществуващите. Не можем също така да говорим за намаляване на структурната безработица, трябва да отидем отвъд тази концепция. И обсъдих всички тези предложения. За мен като цяло резултатът от дискусиите е оптимистичен. Социалистическите колеги направиха следното предложение. Те искаха да имаме не само цели, но и, така се каже, под цели, по-малки цели, които да фигурират в текста. Тоест, такива, в крайна сметка, решихме да, постиг, да ги включим. И те са следните. Заетост на младите, на възрастните от 50 до 60 години, а също така на хората с увреждания и на а, законно иммигриралите. Всички тези цели се стремят да намалят с безработицата на под 10%. Според мен тези подцели са твърде амбициозни. Но нека да видим каква е крайната ни цел, а именно да дадем тласък на държавите членки, за да намалят броя на безработните. И ако това е нашата основна цел, защо в такъв случай? Защо не? Да имаме, примерно, такива цели в компромисните изменения. Що се отнася до нуждата от обучение? Колегите наблегнаха най-вече на факта, че не трябва да се гледат само какви са нуждите на индустрията, но също така и на економиката. И заключение, равенството между мъжете и жените, равенството на възможностите също ще фигурира в компромисните изменения. Ще видим как нашите колеги приемат тези компромисни изменения. Аз лично считам, че Измежду тези 21 компромисни изменения почти всички колеги биха били съгласни с тях. Надявам се, че тези 21 изменения ще бъдат посрещнати по-скоро положително от всички вас. Благодаря на всички, които а, участваха в този титанов труд. И е, искам да благодаря на всички докладчици в Сянка от всички групи, защото благодарение на тази обща работа ние ще постигнем един добър, качествен резултат, подкрепен от всички вас. Благодаря. Благодаря на всички за работата още веднъж и ви моля да подкрепите утре по време на гласуването всички тези компромисни изменения. Така ние ще направим голяма, важна стъпка напред И не само като отделни групи, но и като Европейски парламент. Благодаря и наистина ви благодаря за коментарите. Си... Благодаря, госпожа Стангут. Благодаря много, госпожо председател. Първо искам да благодаря на господин Ри като докладчик който наистина е успял да съчетае много различни позиции в компромиса и също времено да включи позициите на другите докладчици в сянка. За мен тази дискусия бе много ангажирана, много интензивно се борихме за компромиси, но резултатът е виден. И се надявам наистина утре тук в комисията да можем да получим съответното мнозинство. За нас като политическа група на е, е, СНД бе важно да е, се получи една ясна позиция в е, областта на насоките за политика в областта на заетостта, дъмпинга на заплати, е, да не забравяме целта за пълна заетост също така, междинните цели за 2014 година, много конкретни междинни цели, защото сме на мнение, че Европа 2020 все още е далеч и трябва да имаме възможност да направим междинна проверка дали пътят по който сме тръгнали е правилен. Така че беше хубаво да има тази амбициозна насока. Много важно за нас е включването на социалните партньори и всички участници в нормотворческия процес. На много неща искам да се спра. Документът е представен но в заключение просто бих желала още веднъж да повторя благодарността си за доброто сътрудничество. Благодаря, госпожа Туренен има думата. Благодаря. Благодаря на господин Ори. А, да, всички направихме много компромиси. Мисля, че текстът не е перфектен, но поне е компромисен. Но знаем, всички знаем, че политиката никога не е перфектна. Мисля, че е много важно за нас, като комисия, наистина нашия текст да има добавена стойност към това, което е предложил съвета. А, мисля, че подсилваме текста както на ниво управление, така и относно добрите работни места и за графика и също така по-голямо равновесие между гъвкавостта и сигурността. И от наша гледна точка, дори да го нямаме в компромисите, надявам се, че вие ще подкрепите това, което ние ще предложим утре, именно зелените работни места. Мисля, че те отговаря на насоките. И така ще добави много към текста на съвета. И другото нещо, което е важно, са тези 10% целева цифра за специфичните групи. Имам предвид младите, иммигрантите и други. Тази цел 10% е нещо важно. Тук се говори както за създаване на работни места, така и за социална интеграция. Благодаря на всички колеги и нека да се надяваме да текстът да бъде одобрен и прият от съвета. Благодаря. Господин Томас Ман има думата. А след това госпожа Корнелисен. Благодаря, госпожо председател. Чаба Ури вече получи подкрепа от от тези, които са участвали в изработването на доклада и най-вече в изработването на компромисите. И това е много окоръжителен знак. Бе казано, че нещата са наполовина перфектни или малко перфектни. Във всеки случай ние се обединихме около компромис, направихме стъпка един към друг, въпреки че със сигурност има още няколко въпросителни какво означава добра работа? Ориентация към качеството, но със сигурност и към количеството. Това са съществени елементи. Достоен човешки труд. Има различни възможности, вариации, включително и езикови в държавите членки, но се надявам да постигнем компромис. В много доклади на Международната организация по труда се отразява реалността и е хубаво, че ти си използвала това като съвместна основа. Значи, що се отнася до минималната заплата? В някои страни се говори за минимален доход или минимална справедлива заплата. Аз се надявам следващия път да можем да се да поспорим в държавите си членки и помежду си под, под някаква дефиниция. Имаме една основна посока, която е е съгласувана, но има нюанси в отделните страни, Важното е, че след като един човек работи, той трябва да бъде възнаграден както трябва и да може да живее достойно, а не просто някакси. И още една точка, която е критична, която не касае доклада ОРИ, а по принцип как излежат нещата с реализацията в държавите членки. Това е темата за квотите. Вчера и днес имахме възможността, много от нас участваха, имаха възможност да разговарят с един член на Бундестага. И ние констатирахме, че и те а, са на мнение, че наред с дългосрочността трябва да имаме междинни цели. Това е много важно но все пак а, трябва да осъзнаваме, че има държави членки, които много различно гледат на системата на квотите, на целите, какво означава, ако сме постигнали квота? Достатъчно ли е това? И какво ще бъде всъщност Европейската комисия? Нещо като виш арбитражен съд или какво? Същевременно в държавите има различни позиции, които казват, да, постигнали сме квотите, но няма да се оставяме да ни мерят по тях. За мен е важно да се разработят стимули в държавите членки, така че да можем да постигаме напредък, да кажем, нуждаем се от необходимата ориентация към качеството и да намалим в много голяма степен броя на а, децата, които прекъсват, а, напускат училище преди да са завършили. Тоест, ние можем да създадем предпоставки, ако инвестираме в обучение, образование. Мисля, че в това отношение възникнаха много общи неща. Благодаря на Шавори и на всички, които работиха като докладчици в Сянка. Мерси, мадам Корнелия. Благодаря е, госпожа Корнелисън, после господин Омер. На свой е, ред е, искам да поздравя господин Орби и докладчите в сянка за работата, която свършиха. Ние бяхме така многословни в броя на измененията. Много време употребихме да ги обсъждаме и да преговаряме по тях. Мисля, че работата всъщност започва с гласуването утре. Е, надявам се да има много голямо мнозинство и в пленарна зала. Мисля, че трябва да постигнем всичко необходимо, за да може съвета да вземе под внимание това, което казахме. Е, последния път ние съпоставихме първоначалните предложения и предложенията на Европейския парламент и установихме, е, че съветът е променил три думи възоснова на предложенията на Европейския парламент. Аз се надявам, че нашите усилия и нашата работа няма да доведе само до три думи и че е, този път е, съвместно ще можем да убедим съвета да вземе под внимание нашите предложения. Много ви благодаря, господин Елмер, после госпожа Морен. Uh, Госпожо председател, е, на своя ред аз искам да е, добавя моите благодарности за господин Орби за това, че предприема това, което той описва като херкулесовска задача. Обаче аз искам също да попитам колко от нашите колеги днес е, всъщност са излезли и са обсъдили въпроса с, с работодателите, а не с хора от институциите. Аз говорих с работодателите и те се оплакват от изключително е, много регулацията на Европейския съюз, слой след слой е, регулация. Това е, е скъпо да се управлява и съответно да се съобразяваш. Кой реши да има нови насоки в този многостранен доклад? Господин Орби трябва да погледне 10 години напред. Той трябва да има предвид Лисабонския процент, е, който е, му взеха 10 години и почти се провалиха. Става въпрос за Лисабонската стратегия. Сега имаме нова стратегия 2020 и не знам дали ще има по-добър резултат. Ние целим ли се към цели? Е, каквито и цели да си посочите, вие трябва да имате рационални цели, за да ги постигате, а не просто да гледате хартията, на която са написани. Ние поставяме цел пълна заетост и това остава идеал, това остава мечта за десетилетия насам. Ако имаме имаме пълна заетост, е, ние ще имаме статисти, статистически и е, негъвкъв пазар на труда и това ще се отрази съответно и на економиката. Е, пълна заетост е една хубава цел, обаче как да я постигнем? Ние говорим за различията между създаването на работни места вместо запазване на работните места. Аз искам да ви кажа, че по моя опит Европейски съюз и държавите членки искат обикновено да запазват работните места места, не да ги създават. И резултатът е, че е, пазара не е гъвкав и работодателите не искат да наемат работници и това има е, съответно ефект на депресия върху благосъстоянието и върху заетостта. Един от нашите колеги говори за зелени работни места. Опита на Испания току-що се каза, е, че всъщност федералните зелени работни места унищожават две работни места в реалната економика защото ресурсите отиват към неефективни райони. Е, господин е, Ори говори, че за еврото няма да се говори в доклада. Аз разбирам, е, че при първоначален вариант еврото е котвата на економическата стабилност в еврозоната. Предвид е, проблемите, които наблюдавахме през последните месеци, аз мога само да предположа, е, че е, това е съвсем преднамерена постмодерна ирония. Това евро, което е котвата, може би ще трябва да преспи преспа последните 2-3 години. Всъщност, госпожо председател, като цяло ние създаваме предпазни мерки за малките и средни предприятия, но в доклада почти не се говори за тях. И за това ще ви кажа, че почти никой извън тази зала няма да обърне внимание на работата на господин Ори. Моран. Госпожа Морен, после госпожа Овир. Благодаря, госпожо председател. Аз искам да кажа съвсем откровенно какво мисля за този доклад и за тази работа, която се извърши от Шаба Ори, но също така и се в Сянка, защото аз проследих нещата и мисля, че трудът е колективен с е, истинска добавена стойност, е, която е, се получи от работата на парламента по първоначалния вариант. Това, което ми харесва в тази работа и която искам специално да подчертая е, че от една страна е, ние е, успяхме да е, изработим възглед 2020 за това как биха могли да изглеждат работните места в тази перспектива, но успоредно с това и ние чудесно го знаем и за това отговарям на господин Елмерт по тази точка, ние имаме междинни цели. Томас Ман говори за квота, е, и за е, е, цели в цифри. Ясно е, че ако искаме тази цел да се постигне, трябва да има пилотиране във времето с междинните цели, но и в пространството с много по-местно пилотиране от европейското пилотиране. Това е работата на европейските предприятия. Това е работата на политиците и на економическите лидери на място. Именно тук те е, се съюзяват. Втората точка, на която искам да се спра, е, че съвсем и ясно е, че ние можем да си опишем каквото искаме като главни насоки за заетостта, ако не се преборим с това, че тези, които учат, не успеят да завършват и не постигат никаква квалификация, защото изключването от обществото е изключване от някаква професионална заетост. А за да влезеш в професионалния живот, трябва някаква минимална квалификация. Така че да излезеш от училище без квалификация, това е първият е, пър, първия лост, по който трябва да се мобилизираме. И трето място, е, в този доклад е, вие сте постигнали консенсус и той показва, че днес ние разполагаме с същинско заявено и изградено управление съвместно с социалните партньори. Това показва, че вече нямаме един и същ възглед е, за онова, което беше насочено към предприятието понякога или към човешкия фактор понякога. Сега трябва да се съчетаят интересите на предприятието и необходимостта от адаптиране и еволюция в економическия свят, в който живеем, но също така и хората да се развиват и да се обучават през целия си живот. Именно чрез съчетанието на тези два лоста ще успеем да е, развием главните насоки в областта на заетостта. Ние трябва да развием приспособимостта на хората към еволюцията на предприятията и на системата, в която се намираме. Не става дума просто е, за е, е, повишена квалификация или повишена заетост, трябва да се съчетае динамиката на предприятието с динамиката на заетостта. Чрез тяхното съчетаване ще се гарантират главните насоки за заетостта, определени в доклада на този доклад. Госпожа Овир. Tänan, proua president Ma tahaks tänada raportööri härra Öörit. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на господин Ори. Аз бях докладчик в сянка от либералите. Това беше трудна работа. Особено оцених как господин Ори ни убеди. Беше особено убедителен. Имаме 27 държави членки. Имаме економическа криза. Има вече някои признаци, че вече се възстановяваме от кризата, но при все това имаме много голяма безработица. За тази цел трябва да подобрим потенциала на заедостта, А сега относно тези 294 изменения, постигнали сме 21 компромисни изменения. Това е, може би, най-доброто, което успяхме да постигнем. Може би ще има и допълнителни изменения, но като цяло направихме каквото можахме. И се надяваме, че няма да се провалим в тази програма, в тази стратегия, така как се провалихме в Лисабонската стратегия. Ако все пак наистина напреднем, това ще е голям провал, защото Европейския съюз не може да си позволи това. Успех на доклада. Благодаря, госпожа Хакен. Благодаря, госпожо председател. Първо, поздравление за господин Ори. Е, Докладът е много амбициозен и наистина господин Ори направи големи усилия да включи различните идеи. Е, някои не бих казала, че са особено по-добри от други, но все пак съм съгласна с някои от коментарите тук. Считам, че повечето от най-важните елементи бяха разгледани, особено колегата Томас Ман, който говореше за дефинициите и списъка, който евентуално ще бъде представен на секретарията. Всички сме съгласни с това, което се прави по този доклад. И в този доклад може би имаше известно повторение в някои области, да, наистина така, но все пак нека да спомена и някои и други неща. Компромис и мисля, че трябва да имаме да се казва, борим се с, че се борим с дискриминацията, т.е. формулировката не е качествена и няколко други точки, например в компромис N, където се говори, че всички компании трябва да са с еднакви условия спрямо конкуренцията. Нещо не виждам как това ще се впише в закон за конкуренцията, но това не е такъв проблем. И относно данъчните си системи на държавите членки, които трябва да бъдат разгледани, тук също мисля, че навлизаме малко в чужди води. По компромис П, където се говори за изпълняване на изискванията Не виждам как точно, тук се говори за на английски seminal job, но ако може докладчика да обясни какво се има предвид под това seminal jobs. Не ми е ясен терминът. така че а, това е което имам да кажа. Благодаря. Господин Хандъл. Госпожо председател, скъпи колеги, аз искам да изразя своето признание за интензивната работа, извършена от докладчика и докладчиците в сянка. Колегите ме информираха колко интензивни, спорни, но все пак конструктивни са били дебатите около този доклад. Ние ще подкрепим редица от намерените компромиси в групата. Някой не, защото те не съвпада с дискутирането в нашата група. Ще спомена две от тях. Първата точка касае въпроса за целите. Има един стар принцип, който не познава целта, често не намира пътя. В много цели, които следва да бъдат формулирани, този доклад продължава да е много неконкретен. Искаше ни се и предложихме целите да се конкретизират. На второ място, този доклад така отразява много силна степен старото мислене на гъвкава сигурност, flex security. Това което предлагат европейските синдикати, е да се промени това понятие, да го кажем като securability, т.е. да се използват и да, така, да се включват повече системи за сигурност. Според нас тази идея не е достатъчно отразена в доклада. Няма да се противопоставим на доклада, но редица компромиси не можем да подкрепим. Благодаря. Благодаря ви. Пак ще дам думата на докладчика. Може би, е, господин докладчик, искам е, да е, се възползвате от това, че ви се дава думата, за да кажете кои точки ще предложите, когато се срещнем неформално с, немското, с белгийското председателство точките, е, които е, съобразно етапа от преговори по компромиса, е, кои биха били според вас приоритетите за парламента, когато се срещнем с Белгийското председателство? Комисията няма да участва в този обмен, но все пак нека парламента да си каже мнението. Може би в заключение на дискусията трябва да посочите двете-трите точки, които да кажете на Белгийското председателство. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen a kollégáknak is a, a, az el... Благодаря, госпожо председател. Благодаря за коментарите на колегите. Ще започна в обратен ред. Първо, явно става, проблем за ня... за... става въпрос за някакъв преводачески проблем в писмения превод. Не разбирам какъв е... Разбирам, че тук а, Мариана не е озадачена. Аз нямам неразбираеми изрази в унгарския текст. Става въпрос за а, равната стойност, така да се каже, на мъжки и женския труд, когато става въпрос за заетост. Относно този термин семинал. Беше много трудно да се постигне компромис в това отношение, защото отделните участници в диалога имаха всеки различно предложение за формулировка. Не знам точно каква е била тази странна дума, която е, из... е била използвана в английския текст и която е неразбираема за английската колега. И разбирам, че ще имаме допълнително заседание, ние, а, на което ще можем да обменим още гледни точки. Това е добре дошло преди лятната вакансия. И а, а, съвета трябва да изслуша мнението на парламента, но нищо не задължава съвета да а, следва препоръките на съвета. И се надявам, а, освен тук изразените становища, да напредваме. А, и Знам, че всички наши идеи няма да бъдат приети от съвета, но все пак предполагам, че няколко от тях поне ще бъдат приети. И успяхме да внедрим няколко принципа в този текст. Те, ако тези принципи бъдат приети, например, за защита на околната среда или пък за пълната заетост, като крайни цели, например. И също така, ако се приемат и под целите, и ако съответно искаме да създадем нови работни места, трябва да се концентрираме върху най-уязвимите групи от населението, а също така и младите между 15 и 25 години, защото те представляват, така да се каже, е, един резерв. Тези младежи могат за бъдеще да Вземат много и най-разнообразни постове. Но ако те не са интегрирани веднага, ще бъде много трудно да се интегрират на един по-късен етап. Така че, госпожо председател, мисля, че е много важно да убедим Белгийското председателство относно насърчаването на младите. Това трябва да е под цел. Социалистите ни направиха други предложения. а, от, според тях уязвимите групи трябва също да бъдат включени като подцел. И трябва тези групи да бъдат също интегрирани в повече. повече. Мисля, че трябва също така да имаме и друга подцел – а именно борбата срещу бедността сред децата. Защото тези деца, които живеят в бедност, много по-трудно ще се интегрират по-нататъка и по-трудно ще намерят работа на пазара на труда. Мисля, че тук няма противоречие между идеята и стратегията Европа 2020. Надявам се, че нашите идеи могат да бъдат приети от съвета. Това са приоритетите ни. И съответно, така както го казахме и миналия път, нека да наблегнем на ам, политиката по сближаване, и можем да направим евентуално един преамбюл към текста. Когато говорим за економика и ако включим тези насоки, трябва да набележим съответно и а, какви са целите на а, кохезионната политика и да ги съгласуваме. Благодаря още веднъж за подкрепата, благодаря за дискусиите и ако утре успеем да го гласуваме и да го приемем. В такъв случай ще го представим пред съвета. Така така иначе утре ще видим бългийското председателство. предполагам, че ще продължим да работим заедно и, ще имаме напредък преди пленарното заседание септември. Благодаря, господин Ори. Да, ще гласуваме утре. А след това в четвъртък ще заседаваме и с бългийското председателство и текста трябва да бъде евентуално прият с гласуване в пленарна зала през септември. А, в, а съвета междувременно трябва евентуално да приеме основните насоки. И така, точка 5, давам думата на госпожа Шратер за да ни представи компромисните изменения в своя доклад за развиване на потенциала за разкриване на нови работни места в нова устойчива економика. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Утре искаме да гласуваме по този доклад. Много съм благодарна за работата с докладчиците в Сянка. Много продуктивен процес беше, който според мен приключи. Всичко бе договорено. Имаше така големи взаимни отстъпки и според мен тези преговори си струваха. Те бяха успешни, защото най-после се стигна до множество текстове, много грешки бяха коригирани. Например, една от колегите Омдройте каза, че на едно място текста бил неразбираем и мисля, че тя беше права. Затова го промених. От политическа гледна точка ние много се доближихме един към друг или една към друга. Затова благодаря на всички тук. Благодаря и на четирите комисии, които обогатиха този доклад с множество изменения. Ще видите това в листата за гласуване. По принцип аз се съгласявам с повечето неща. Там, където съм против, нещата се дължат на факта, че има елементи, които влязаха от други комисии и по отношение на тях аз казвам, че става дума за демография. Това е по-скоро в доклада на Томас Ман и не е необходимо да го включвам в моя. И не защото по съдържание бях против тези изменения, касаещи демографията, а просто защото искам да поставя границата. Защото казвам, по тази тема имаме друг доклад. Ето това са причините или по отношение на тези предложения, където се въздържам. Казвам да, да, за това съм, но изменението не е подходящо за този доклад или на това място, или в този доклад на друго място вече се изразява подробно тази идея, или а, това е само обобщение, но в атмосферата на работа е нормално едно становище да действа като цяло в комисията, в началото да се поставят принципни въпроси а, и които при нас практически са покрити има един или друг аспект, които не са включени, ние ще гласуваме. Тоест, има въпроси, по които съм се въздържала, за да няма повторение по съдържание. Аз вече обясних защо при някои изменения съм против, въпреки че по съдържание, по същество ги приветствам. Т.е. казаното не е грешно, но би е, довело до повторение. Това, което за мен бе най-важно в а, тази тема и бе отбелязано от мнозина, е загрижеността, че а, тук а, виждаме паралелизми към, Евро... към стратегията 2020. Тази стратегия, това развитие трябва да се включи, наличните финансови инструменти следва да се използват, за да може да се осъществи новото развитие а, или потенциала на устойчивото развитие да се използва. Това искам да кажа във връзка с групата за фонда за приспособяване Adjustment Fund. Идеята беше в, да се използват нещата в рамките на този фонд. Т.е. това беше съдържателен елемент. Не по някакъв начин да променяме първоначалната структура на фонда, а да кажем, да, ние осъзнахме, че реконструкцията на промишлените общества а, се развива така, че създава устойчиви или трябва да създава устойчиви работни места, където това е възможно. И смятам, че това пасва много добре към доклада на госпожа Марон. И аз бих искала а, да има такъв елемент, който да хвърля мост към нейния доклад и това да не отпада от доклада. Надявам се на широка подкрепа утре. Повечето политически групи сигнализираха готовност за такава подкрепа. Всички елементи, които допълнително бяха включени от политическите групи, по принцип бяха включени в компромисите за комисиите, но и в отделни изменения, които бяха внесени от колегите Диференциацията между различните социални модели сега е по-ясно застъпена в доклада, отколкото първоначално. И затова наистина благодаря за измененията, които бяха направени тук. Мисля, че този, тази комисия успя преди да вземе решение, преди съветът да вземе решение – Знаем, че Белгийското председателство, кое, а преди това а, и Испанското, искаше да включи тази тема в дневния ред. Ще дадем своя голям принос, ако утре гласуваме по доклада и мисля, че това е големия шанс да дадем ясни импулси и сигнали, да сигнализираме на Белгийското председателство, а и разговорите с него показват, че то вече иска да включи тази тема. Така че това е пример за най-добра практика, как ние като комисия бихме могли да въздействаме върху развитието на дадена тема в съвета. Има няколко устни изменения. Предложения най-вече за подобряване на формулировката – мисля си, че мога да ги приема. Разбира се, правило, правило, правилото за устните изменения си е в сила, но те са отбелязани в списъка за гласуване и мисля, че е, така те срещат е, широк консенсус. Ясно е, че срещ, съм срещу отпадането, заличаването на текст, но повечето заличавания и молби за такива отпаднаха. Имам молба искам да огранича референтните документи върху тези документи, използвани от комисията и да не добавям други. Самата аз съм се ограничила, защото а, съм чела много повече документи и със сигурност сред тях има добри, но не е хубаво да играе ролята на посредник. Затова нека да се ограничим върху това, което комисията е използвала като документи и да ги използваме като тема на разговор между институциите. Заглавието е важна тема за, за мен. Важно е да се запази то и затова съм против промени в заглавието на този доклад. Това са най-важните неща, които бих желала да кажа като увод и сега съм любопитна да чуя какво колегите биха желали да коментират. Yeah. Благодаря госпожа Асея, благодаря госпожо председател, благодаря на докладчик Шръф Лехнер за е, хубавата работа. 27 е, компромисни изменения има, ако правилно съм ги преброила. Е, повечето от тях ще подкрепим, но разбира се не всички. Това, което ме радва е, че основата на докладът е определението на така наречените зелени работни места – и е, съобразно това определение всички работни места могат да станат по-устойчиви, е, така че няма е, разграничение между хубава и лоша индустрия. А съобразно определението на МОД всички работни места могат да станат по-устойчиви. Това е основата на доклада. Ние в в преговорите ние предпочетохме да говорим за устойчиви работни места вместо зелени работни места. Е, и е, ние е, направихме изменения в смисъл да се промени промяната на определението за зелени работни места. Както казах, при преговорите не трябва да надценяваме възможността на економиката да създава работни места. Не бива и да ги подценяваме, просто да бъдем реалистични. Ние е, се надяваме да има възможности за нови работни места, но не бива да забравяме, е, че има и много работни места, които се закриват заради промени в технологичните процеси. Аз мисля, че е, е, реалистичният подход е основата е, в е, работата на Народната партия. Сега ще се спра на някои компромисни изменения, които са направени. Компромисно изменение ББ. Е, е, сега говорим за задължителни цели и санкции за държавите, които не изпълняват задълженията си. Мисля, че се отива твърде далеч. И нашата група не може да подкрепи такова предложение. И в е, компромис Ж също има задължителни условия, поне за 10 години с промените в технологиите 10 години са много дълъг период. Ако определим намалението на субсидиите или на данъците за срок от 10 години, мисля, че парите могат да се загубят. И в този параграф промените в технологиите са толкова бързи, че не трябва да ги забравяме самия докладчик спомена за параграф 19. Аз също намирам, че тук има проблеми. Не знам дали ще можем да постигнем целите на фонда по глобализацията. И трябва може би е, в заключителните си думи трябва да кажете нещо повече. Благодаря ви. Е, това ми бяха основните забележки. Благодаря ви. Господин Томас Ман и госпожа Аркин. Е, благодаря много. Често се казва много благодаря на докладчика и в този случай това е отново напълно уместно. Вижда се колко сили си вложила в този доклад и да се опиташ конструктивно да съчетаеш различни позиции. Мисля, че абсолютно си успяла. Многото разговори, които водихме, е, в тях винаги ставаше дума за това как да съчетаем различни е, позиции. Дали да включим позиция по отношение на която едва ще постигнем мнозинство или не. По отношение на повторенията, прочета ги. Мисля, че са добри. Понякога един доклад е написан добре, след това толкова много изменения се включват, че не звучи добре. Аз самият бих искал да кажа че тук не е добре да, да има повторения. Не е хубаво теми, които са включени в други доклади, да се включват и тук, иначе се стига до една белетристична безразборност, която не е приемлива. Може би е интересно да се види как нещо такова може да бъде а, е, наистина съобщено, комуникирано, как да, по, да получим една принадена стойност. Може би това е подходящо за комуникиране на журналистите, да кажем как бихме могли от различни позиции така да се приближим, е, и накрая да получим продукт, който да ни харесва. Един въпрос, който надхвърля доклада е всъщност това. Как да, да изразим всичко това? Мисля, че докладът ти наистина е стойностен и можем да го потребим с голямо мнозинство. Е, делото наистина си струваше и благодаря. Да, в тази комисия витае дух на сътрудничество. Госпожа Аркин.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 Искам е, само да кажа е, няколко думи от името на господин Стъркс, който е докладчик Санка и сега в друга комисия. Първо, той иска да благодари на господин Шродер за компромисните изменения. Е, взела е под внимание грижите на повечето членкове на депутатите и с това можем да съгласим по повечето компромисни изменения. Иска да разшири някои измененията, които са предложени. По някои параграфи те са променени, но няма възражение възражения. Е, изяснено е с господин Шротер, обаче не е съгласен с компромис ББ, защото става въпрос за задължителни цели. Това вече се спомена. И факта, е, че се критикува стратегията 2020, е, стратегия, по която сме съгласни е, и това са неговите изменения. Освен това, аз искам лично да кажа нещо, две неща да кажа. Е, първо, да сме сигурни, че компромисните изменения в окончателния им вид Искам да благодаря на госпожа Шротер и е, е мисля, че всичко е последователно. В, и в, да, всичко е чудесно, вече се каза. И накрая Искам да кажа нещо по параграф 19 за фонда за пригаждане към глобализацията. Всъщност това е насочено към индивидуални работници и ако го сведем само до насърчаване на устойчива економика, какво ще се каже, ако да кажем някой работник иска да създаде примерно местна транспортна фирма в Соскостопански район, това може да не се разглежда като устойчиво и за това не искам да стесня оценяваме фокуса на фонда за глобализация. Благодаря ви. Госпожа Морен, после госпожа Брюни. Благодаря, госпожо председател. Аз е, ще продължа това, което каза Мариан Хартин. Е, мисля, че Елизабет Шродер е хвършила добра работа в дух на сътрудничество. Има напредък в доклада, но все пак по проблема за глобализацията, за фонда за е, адаптиране към глобализацията, госпожа Шротер е успяла така да съчлени доклада си, че той да бъде е, в духа на доклада ни по фонда за нагаждане към глобализацията. Съгласна съм с това, което каза Мариан Харкин. Ние не можем да сведем целите на фонда само до устойчивата економика. Това е повторено и в други изменения и лично аз предпочитам измененията, направени от господин Попакис и Груйни за, за работните места на бъдещето. Е, работните места на утрешния ден, за да може този фонд действително да е, подготви трудещите се да се впишат в е, устойчива економическа дейност. Економическа дейност, която да оцелява за бъдеще, както каза и госпожа Харкин. Госпожо председател, ако не възразявате, в текста на доклада трябва да променим една дума, защото може би изведнъж е, някой е, така се е вдъхновил на страница 1313 -13 е, се поздоваваме на източна Германия източна Германия, трудещите се в слънчевия сектор. Мисля, че е достатъчно да кажем само Германия, защото от много години Германия е обединена. Е, просто да е, отпадне това източна. Това е историческо понятие. Не е актуално. Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, аз е, е, знам ние какво искаме, обаче мотивите се пишат от докладчика. Така че може би тя ще прецени дали трябва да се внесе тази историческа поправка, но може би е проблеми на превод. Може би има предвид провинциите в източна Германия. Може би това е първоначалният вариант на немски, може би на френски има... Е, просто въпросът е езиков. Госпожа Бруйни. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на госпожа Шротер е, за е, всички изменения, които се включиха в е, компромисите и също благодаря за работата й. Много е важно да говорим за работните места на утрешния ден. Съгласна съм с което беше казано до сега. Искам само да добавя нещо. Аз бях предложила изменение. Създаване на обсерватория на е, заедостта на бъдещето. Колегата е, Саяс е, ми обясни защо. Защото е правено проучване за осъществимостта на това нещо. Искам обаче да помислим по нещо. В предприятието винаги е, с закъснение се работи по е, възпитанието и квалификацията. Впоследствие се оказва, че някои в момента нямат работа, а предприятията търсят работа. Ние правим е, изследвания в много области, затова можем да имаме е, по-широк възглед, когато се правят тези, ноч... тези нови научни изследвания, да се види как това се отразява на работните места. Сега е, ни се дава пример за слънчевата енергия. Преди това го нямаше. Аз като бях студентка не се говореше за качество на работните места. А днес това е необходимо на предприятието. Мисля, че е, подготовката за нови работни места и естествено съответните министерства на, на образованието е, трябва да играят своята роля. Това се отразява на бъдещето и тук ние е, трябва да подпомогнем европейския размисъл по този въпрос. Господин Ливикстон. Tack för ordet, fru ordförande. Jag skulle vilja tacka fru... Благодаря, госпожо председател. Аз бих желала да благодаря на госпожа Шредер и другите колеги за доброто сътрудничество. И си мисля, че въпреки големия интерес, който е отразен в компромисните предложения, все пак се стигна до един компромис, така че да в крайна сметка да имаме един доклад, който е много балансиран и който взима предвид всички критерии, които са необходими, за да се справим с преструктурирането, което предстои. С радост констатирам, че точно образованието, научно-изследователската дейност, равнопоставеността, проблемите на младежката безработица са разработени в достатъчно добра степен. Защото в една криза политиката за създаване на работни места за заето са е от особено значение но всички млади жени и мъже трябва съвместно да допринасят за подобряване на ситуацията. Също времено не бива да се забравя, че отделни сектори, разбира се, с оглед на отделни мерки биха могли да изпаднат в затруднено положение. Благодаря ви много. Благодаря. Тък му разсъждавах дали не можем да намерим някакво решение по отношение на фонда за приспособяване към глобализацията. Разбрах какъв е проблема тук с разбирането. Моето мнение беше, че текста трябва да се промени напълно, но мисля, че ще намерим решение и ще се опитаме още веднъж по същество съвсем конкретно да разгледаме въпроса. Тоест, молбата е парите да могат да се използват и за това, ако е, излезе такава необходимост. Разбирам желанието за промяна, защото понякога ситуацията на място е съвсем различна. Ще разгледам още веднъж текста. Аз междувременно сравних какви формулировки са възможни и се надявам да намерим решение. Така че да има удовлетворение. Госпожа Есая, защо не искам да включам вашата формулировка с Bad and Good Industry? Ето, това е същата причина, поради която вие искате да го включите. Аз не искам да разделям промишленостите на лоши и на добри. Аз съм срещу тази формулировка, защото мисля, че и класическите индустрии са нещо, от което се нуждаем. Казвам го съвсем трезво. В стоманодобивната индустрия ние няма да поставим вятърни генератори. И за това аз съм срещу вашата формулировка, защото е, вие формулирахте с good and bad, аз пък не искам точно това. Ето това е причината. Мисля, че тук сме на едно мнение по този въпрос. И ако разберем, че моята формулировка е точно такава, че да не разграничава между good and bad, няма нужда да го подчертаваме, защото в компромиса, който сме постигнали с господин Ман, се казва, че всички промишлености са подложени на промяна, работните места се изменят. И от това проистича и въпросът, повдигнат от госпожа Грюни. Моето проучване показа, че няма наистина тези нови работни места с нов профил, а в а, традиционно креативната промишленост, традиционния занаят или занаяти и умения има просто нови елементи. Тоест, например, един ем, механик, инсталатор може да работи от 50 години и да е перфектен. Човек, който ем, внедрява отопление в къщите и така нататък. Тоест това, което за него е важно, например да се научи как да комбинира а, газовото отопление с нови модерни възможности. Ето това са едни допълнителни умения, които той трябва да, да научи, за да го прилага. А, в Германия, например, има много голям дефицит. Именно ето на такива работници, а, на такъв тип майстори а, с допълнение с съвременни умения. А иначе това, което бе казано, големите центрове на слънчевата индустрия са именно в източна Германия. Четири или пет такива има в източна Германия, в западна Германия няма толкова много. Именно за това давам този пример. Това е просто териториално обозначение, защото аз бих могла да кажа да изредя отделните федерални провинции, но това е един естествен пример за това, че един регион в рамките на Германия, който е бил в необлагодетелствено положение, чрез създаването на тези големи кластери се е развил в тая посока. Защото това обозначение показва именно развитието на един необлагодетелстван в миналото район. Тоест, нещата не са свързани пряко с историята, но е описание. Е, това имах предвид. Десете години. Защо сме включили 10 години? Защото Европа 2020, това е един период от 10 години, затова сме го записали като 10 годишен срок. Сега ние говорим за стратегии в рамките на Европа 2020 в един 10 годишен период от време, и затова това е срокът, който е а, е, а, е, така подходящ за създаване на рамкови условия, рамкови условия в областта на политиката за заедостта, економическите а, е, насоки и като цяло стратегията, предложена от господин Барозо. Можем да кажем 20 години, но това няма смисъл, защото ние искаме да имаме точно тази връзка между а, стратегията 2020 на Европа. Е, нещата са идентични. И е, затова е, на теория би трябвало да се запише как изглеждат нещата в стратегията Европа 2020. Но това е записано и в други параграфи. Мисля, че се спрях вече на най-съществените неща. Защо мнозина се изказаха против компромиса ББ? Това не е въпрос, който така бе повдигнат от мен, а от измененията предложени от хора от тази комисия. И с тези изменения аз се опитах да намеря една формулировка, която да не е, съдържа повторения и също време да обединя позицията на колегите. Просто това е позиция на колеги. Добър принос е за мен, но е нещо предложено от тази комисия, не нещо, което извира от собствените ми разсъждения. И затова смятам, че си заслужава да се подкрепи този текст. Това е компромисът, който бе намерен, с цел да се промени формулировката. И затова съм благодарна, че авторите намериха тази формулировка, иначе докладът много щеше да се удължи и трябваше да се съкръщава съществено. Така че това изменение ББ е политически принос от тази комисия, зад който заставам. Има колеги, на които не им харесва, на други им харесва. Но мисля, че на тази комисия явно и се е сторило необходимо да навлезе в такава дълбочина в темата. Авторът е казал, по този начин мога да постигна целите си, е, значителен опит се крие за това. Той не може да каже, не, това не искам да го знам. Благодаря ви. Така, госпожо Морен, аз проверих на английски. Пише Eastern Germany. Така че въпрос на превод на мотивите на доклада на госпожа Шротер. Така, не знам как се поправя това. Така. Сега, е, утре ще гласуваме доклада на госпожа Шротер и е, ще може доклад да се гласува в пленарна зала през септември. Стигаме до шеста точка от е, дневния ред. Е, доклад за становище на колегата Томас Ман за е, е работещите при несигурни условия на труд. А, извинете, да, казах Томас Ман. Да, е, в е, комисията трябва да гласу... трябва да има консенсус и за това смесвам е, Томасит. Томас Хендел, скъпи докладчик. Става въпрос за жените. Имате думата. Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wenn... Скъпи колеги, ако колегата Томас Ман иска да ми поеме доклада, аз ще се радвам е, да участвам в дискусията. Дебатът със сигурност ще бъде интригуващ. Искам като увод да кажа, че становището, е, което съм представил, мисля, няма нужда от особени обяснения. Най-вече жените през последните години е, така бяха избутани в е, неизгодни условия на труд в, по целия свят, но и в Европа има големи разграничения, що се отнася до шансовете, е, качеството на работата, възнаграждението и така нататък между мъже и жени. И за това би било хубаво нашата комисия е, да е, създаде едно такова становище за касаещо равенството на шансовете. Около 50 изменения бяха внесени. Благодаря на всички колеги. Те допринесоха за разширяване на представеното от мен становище, за да се добавят много финни цели. Обикновенно рамката на едно такова становище е доста ограничена и затова съм много благодарен на вносителите, че внесаха други допълнителни прецизиращи цели – много от тях бих препоръчал за приемане. Някои, все пак от тези предложени изменения, не мога да подкрепя. Ще дам няколко примера. Особено една от темите, въпроса за минималната работна заплата. Тази формулировка за минималната работна заплата не споделя, не се споделя от а, множеството вносители не се подкрепя. Не става дума за насока, става дума за едно общо разбиране, за една цел. По какъв начин в националните държави а, да се прилагат нещата е техен въпрос. Дали на браншово равнище, дали на национално, на секторно, а, регионално, национално и така нататък особено знам, добре познавам позицията на колегите от Северна Европа. Няма унифицирани правила в Европа и не може да се наложи един модел за така измерване, калкулиране на тази, този минимал, тази минимална заплата. Този е компромис, който ще бъде представен утре, би могъл да пасне на различните национални законодателства, защото в много държави членки има добре разработени правила за минималната заплата. Във всеки случай трябва да се разберем в този парламент да а, се обединим около минимална работна заплата, която да е 60% от средната работна заплата. Как точно, в каква форма това може да се прилага в държавите членки, не е, е въпрос на препоръка, на директива, а на една целева рамка, около която да се обединим и да се разберем. Радвам се, че в компромисните преговори в този доклад се включва и се обосновава идеята за равно заплащане, равна стойност, equal pay, equal value. И се радвам, че много колеги могат да подкрепят утре това становище. В комисията за равни а, възможности и равнопоставеност на жените а, вече имаше така голяма подкрепа и аз се надявам да получим и широка подкрепа за това становище и утре да го приемем. Мадам Ютова. Госпожа Йотова. Благодаря, госпожо президент. Да поздравя нашия колега Томас Хендел за чудесните препоръки и чудесния доклад, който направи, макар и че, това, че не сме водеща комисия. А, проблемът с несигурните договори, за съжаление, преживя ренесанс в последните две години в условията на тази тежка економическа, финансова, за съжаление, все повече и социална криза. И мога да говоря за страните преди всичко от последните разширения, за страните от Източна Европа, включително и за моята страна, ние бяхме позабравили сивата економика, бяхме позабравили тези несигурни договори, бяхме ги забравили и изключили от социалната си система, защото имаше доста сериозен напредък в положителна посока. Напоследък във връзка с кризата обаче зачести, зачестиха такива договори. Още повече породи се страха в жените, особено е, от това да признаят, че работят на такава система на несигурни договори, е, без да получават минимални социални осигуровки, без да получават обещетения при майчинство, без да имат право дори, забележете, да членуват в синдикални организации и даже да се страхуват да кажат на глас, че работят в такива предприятия при такива условия. И затова аз бих препоръчала, когато се гласува този доклад, тека да намерим този добър начин, по който можем да го направим известен на нашите избиратели и на европейската общественост, защото точно хората, които са изправени пред необходимостта да работят в такива условия, биха видяли в, нашото, в наше лице една много сериозна подкрепа. Добавихме към доклада и проблема с така наречените сезонни работници – макар че отдавна е известно, че и ние всички настояваме в Европейския парламент и Европейската комисия да има специално законодателство във връзка с работата на такива хора и техния социален статут. Аз знае много добре, че за голяма част, може би от моите колеги, термина сезонен работник, такъв какъвто се разбира в страните от Източна Европа или в някои страни от Южна Европа, е непознат. Става дума преди всичко за селскостопански работници, които работят в определен отрязък от годината при определени климатични условия, които в 90% от случаите работят при незаконни договори, т.е. те получават пари единствено и само на ръка, без да имат каквито и да било социални осигуровки. Бих искала да взема отношение към въпроса, който току-що постави господин Хендел за така, за 60% минимална заплата от средната. Този, този текст породи основателна дискусия, защото се оказа, че не е само въпрос на, езикови, на езикова спецификация, дали в говорим за заплата, дали в говорим за доход. Оказа се, че в различните езици по този термин се разбират различни неща. Но има и още един проблем. Струва ми се, че една голяма част от колегите застанаха против този текст не само защото липсва понятието минимална заплата в техните страни, не само защото то се определя по различен начин, било то от колективните договори, чрез синдикатите или по решение на правителствата, но и защото все още една голяма част от тях смята, че това е въпрос от национална политика, а не политика от общностно ниво. Провладаващото мнение в моята група на социалистите и демократите е да не се подкрепя този компромис, ние, разбира се, ще изчакаме и неговия последен вариант. Благодаря ви. Мерси, мадам Джин Ламбер, Благодаря, госпожа Джин Ламбер и след това госпожа Харкин. Госпожа Ламберт. Благодаря. Кратък коментар по този въпрос, който явно поставя много трудности. Говорим за разликите между думите доход и заплата. Но мисля, че е ясно. Заплатата е това, което ви се плаща за работа, която сте свършили. А доход е а, е, това, което получаваме, но то може да идва примерно от различни помощи или от някакви други блага. И мисля, че тази тема беше в един от госпожа Харкин миналата седмица на съседание на координаторите, когато говорихме именно за езиковите варианти и какво точно да се разбира. В компромис С се разбира именно заплата, т.е. това, което ви се плаща за свършената работа. И мисля, че бяхме го казали вече и то във връзка с стратегията на Европейския съюз за изкореняване на бедността. И а, ние а, искаме да се уточним, да, да сме наясно с това, което ще получават хората за работата, която вършат. И съответно, евентуално бихме могли да дадем един компромисен списък на начините, по които евентуално може да се получават а, такова заплащане и как точно да се формулира то в зависимост от държавите членки. и евентуално да се говори от тогава нататък за някаква минимална заплата в Европа. Изненадващо е, че след всички тези години след всичките директиви за равенството между половете, все още трябва да се борим за равно заплащане на еднаква и поравно извършена работа. Това е наистина ужасно. А що се отнася до сезонните работници, аз лично мисля, че комисията тя дни подготви, всъщност и публикува едно предложение за сезонните работници и то ще бъде представено на комисията Либе, също и на нашата комисия, предполагам. Благодаря. Благодаря. А сега госпожа Харкин. Благодаря, госпожо председател. Първо, искам да благодаря на господин Хенно за великолепната работа и за доброто сътрудничество. Съвсем кратки коментари относно измени... компромисите. Компромис А. Имаме проблем с частта, където се казва, насърчава минималният доход. Може би трябва да кажем, че имаме нужда от някакъв доход, който да осигурява достоен живот. и така както е формулирано, поне на английски, не, не е особено смислено това изречение. И където се казва достъп до пълни социални а, а, привилегии, в някои социални помощи и така нататък са свързани също и с това дали се работи на пълно работно време или, на, или по часово, Така че може би е по-добре да заличим тук пълен достъп, защото нещата са различни в различните страни. По компромис С а, се, вече с, говорихме за целите. Няма да влизам в спор, но другите компромиси са добри. А основно изменение тук не съм много сигурна. По параграф 8 става въпрос дали всъщност то отговаря на това, което е в списъка за гласуване. Този там се казва, препоръчва на комисията да осигури също така и условията за престой, имайки предвид настаняване и така нататък, за командированите работещи. Това обаче не пасва на директивата за командировани работещи, е така както е формулирана от комисията. Ние в момента разглеждаме как точно да се промени въпросната директива. И със сигурност всъщност е. А, първо трябва да включим и да разгледаме дали можем да включим и други категории работещи, но се надявам, че докладчика ще уточни а, тези неточности. Това са критиките, които исках да внесам. Благодаря. Господин Кристенсен и после господин Томас Ман. Благодаря, госпожо председател. А, бих желал да се изкажа, защото а, определено скандинавските страни се тревожат от това, което се разбира от минимална заплата. Как ще се оценява тази минимална заплата? Защото когато разглеждаме тази минимална заплата, ще видим, че тя зависи всъщност от условията в съответната държава. Ние, например, в Дания нямаме една минимална заплата, а имаме няколко различни минимални заплати според сектора на заетост. И а, нещата зависят много и от синдикатите, и от колективните трудови договори. И ако съответно а, се внесе такова европейско законодателство, ние ще бъдем в нарушение на европейското законодателство. Не мисля, че точно това иска господин Хендел. А, защото мога да ви кажа, че, например, ако се въведе такъв, такава стоеност от 60%, това не може да се осъществи в Дания. И нито една скандинавска страна не може да приеме и да се съгласи с такава ниска заплата, каквато ще се изчисли тук бихме могли да говорим за, например, най-нисък минимален, нисък минимален доход и след това вече да има разлики и те да се изчисляват според националните традиции, националните специфики и така нататък. Това не означава, че ние не искаме да подкрепим вашия доклад, но просто, че има разлика, голяма разлика между различните държави в Европейския съюз. И точно това ние не искаме. Не искаме да се връщаме назад. Искаме да има хармонизирани разпоредби, но не смятам, че трябва да обвиняваме скандинавските страни, ако си защитават вече социалните придобивки. Е, и аз лично ще бъда особено смутен, ако този компромис се бъде прият в настоящия му вид. Искам да видя кой е съгласен с настоящата формулировка. Защото не мисля, че само една група може да предлага един компромис. Той трябва да е подкрепен от повечето. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Сега дам думата на другия Томас. Томас Ман, също толкова видна личност като Томас Хендел. Благодаря, госпожо председател. Томас Хендел със сигурност е написал един добър, интересен и важен доклад. Мога да се съглася с много неща. Както обаче можете да очаквате, различни са ни позициите по минималните по минималната заплата. Със сигурност в 21 от 27-те държави има такива регулации. В Германия също има подобни гласове. Имаме различни посоки обаче. Нека да не се намалява важността на социалните партньори в тяхната отговорност и роля. В различните браншове, браншове и региони нещата трябва съвместно да се договарят и мисля, че в Германия имаме добри регулации. Ако социалните партньори в Германия се обединят около определен, определено правило и определят определена ставка, а, и има различия, а, правителството подписва и го обявява за общо правило. Много сила се иска, много опит от различните региони, защото ако минималната заплата е прекалено висока, имаме огромен бой безработни след това. Това не може да е желано състояние. Говорихме за различни интерпретации, Джим Лембърт с право обърна внимание на това, че искаме да се опитаме да създадем ясна дефиниция на европейско равнище, за да може евентуално да се доближим в това отношение. Тази линия не бива да се пренебрегва. Като гледам, например, изменения 38 от Джейл Качин или от либералите, 39 или моето номер 40, е записано тази позиция отпада. Смятам, че инициативата на Оли Кристенсън и други е много добра, за да можем в крайна сметка да изясним, че КТД преговорите са в фокуса на нещата. Това е една друга позиция, различна от позицията сега нещата ще се унифицират. В изменение 44 съм се опитал да изясня позицията си, т.е. включване, ангажиране на социалните партньори, и абсолютно приемане на условията в различните браншове. И тогава можем да стигнем до тази необходимост. Целта е ясна. Ние искаме справедливо заплащане, искаме хората да могат да живеят разумно с тези пари а, и да получават адекватна ставка за труда си. Но разбира се, в регионите, в браншовете нещата са толкова различни, че трябва да поискаме всички КТД партньори да искат това. Хубаво е да се помисли по този аспект, а иначе по другите разсъждения на Томас Хендъл нямам трудности. Господин докладчика, ако няма, разбира се, други желаящи да се изкажат. Не, явно няма. Давам думата на докладчика. Я, Извинете ме, извинете ме, казва председателката. Госпожа Ронзули. Благодаря, госпожо председател. Извинете ме, току-що пристигнах от Италия. А, така че не знам много къде сте, но тъй като съм докладчик в сянка по това становище от ТНП, исках а, да направя две забележки. Не знам дали господин Ман вече ги е казал, но все пак. А, по компромис С по изменение 41. А, позицията на НП е всъщност да бъдат заличени. Както по изменение 41, така и по компромис С. За нас това е много важно, иначе НП ще отхвърли цялото становище. И защо? Защото ние не сме съгласни с въвеждането на а, едно рамково споразумение на европейско ниво, и защото според нас това не е съвместимо с принципа за субсидиарност. Може би съм твърде силна в изказванията си, но, но определено намирам а, тези аргументи, които са дадени тук, като заплаха направо за цялата ни политика. И мисля, че подобен беше случай с доклада Фигередо преди две седмици. Нашата позиция не се е променила за тия две седмици, както може да си представите. Така че бих желала да подчертая, че в Европейския парламент непрекъснато се оплакваме от мудността на взимане на решения. Призовавам колегите да избягнат по-удобна стратегия. Говорим се по едни същи въпроси, с едни същи стратегии и то по въпроси, които вече сме разисквали в този случай, то само преди две седмици в рамките на доклада Фигередо. Там също оставаше въпроса за ключово гласуване, поне за нас. Та, що се отнася до изменение, до компромис С и до изменение 41, ние а, ще гласуваме против. Това е жизненно важно гласуване за НП. А сега нещо друго. Надявам се, че не се повтарям с преждеговорящите относно устното изменение за жените, които а, осигуряват грижи по домовете. Дали тази работа всъщност е легална или не? Ние сме против устното изменение, защото поставяме в едно и също отношение в най също ниво хората, които работят легално тази работа и другите, които работят нелегално. И, и съответно в такъв случай ще има много незаконни, допълнително незаконни емигранти, които ще влязат на територията с надежда да работят тази работа. Това означава все повече незаконни иммигранти, идващи по бреговете на Италия и Малта. Иначе ви каня в Лампедуза и да видите със собствените си очи какво става. Благодаря. Благодаря. Господин докладчик, имате много интересна покана за проучване. А сега ви давам думата, за да заклю... направите заключенията по дискусията. Признавам се, че често оставам безмълвен, но последното, по последното изказване нищо не ми хрумва, защото изобщо това не е идеята и целта, но нека да започна първо с колегата Харкин. Точка 8. Въпросът. А, тук каса една грешка в пренасенето. Не мога да кажа нищо повече по въпроса. Ще изясня въпроса. По същество Мога да споделя обаче вашите резерви в това отношение. По повечето теми и идеи, които бяха формулирани във връзка с минималната заплата, ще направя няколко коментара. Изрично колега Ман бях обърнал внимание на това и колега Кристенсен, че тук не става дума за това да създаваме да заместваме някакви национални, регионални, браншови или секторни правила чрез нещо друго. Но все пак трябва да е възможно този Европейски парламент да се обедини около цел да се, създадат, фикс, да се създаде фиксирано заплащане. Това не е нова идея. През 2008 и 2009 година парламентът беше декларирал тази цел и бе намерил формулировка – системи, не става дума дали, е, независимо дали става дума за системи намерени в рамките на колективното трудово договаряне, национално или регионално, никой не иска да премахва тези системи. Особено като активен синдикалист, от последните 25 години аз много добре знам колко важен е въпросът за тарифната автономия. Не става дума за подкопаване на тези сили. Не става дума за това в различните браншове, във всички национални държави ние да констатираме, че е, спектърът на е, социалните партньори е, е толкова подкопан именно заради такъв тип заетост, за която говоря в становището, че не може да се стигне до разумно заплащане. Но задача на Европа е да формулира някаква дол, някакъв долен прак на заплащане, който да не позволява хората да, да тънат в бедност. И това не е свързано с идеология, това не е свързано с въпроса за социална държавност или с някакви идеологически граждани, извинете, граници, чрез които искаме да регулираме нещата особеностите в северните държави с техните КТД системи или начина на формиране на заплатите не се подкопават. Става дума за едно разбиране и намиране на цел, която може да е многопластова, разнообразна и продължава да е, е задача на КТД партньорите да намерят една е, заплата, която да е разумна за бранша, сектора и така нататък и въобще една обща обществена задача. От една страна сме се опитали да уловим в а, становището а, една идея, която няма широка подкрепа, затова правя реклама за нея и моля разумно да се помисли. Искам да благодаря на онези, които участваха активно в множеството компромиси. Редица груби, групи има, които надхвърлят идеологическите граници, които подкрепят този компромис. Се надявам утре като цяло да стигнем до едно разумно решение. Благодаря. Благодаря, господин докладчик. Е, значи утре ще гласуваме становището за комисията Жени, която от своя страна ще гласува в края на септември. И по принцип е, доклада трябва да се гласува на втората октомврийска сесия. И така пристъпваме до последната точка от дневния ред е, от следобеда на нашата работа. Е, е, трябва да изготвим е, нашата позиция по бюджета за 2011 година. Поверихте отговорността на мен. Както знаете, тази година за първ път прилагаме нова бюджетна процедура по силата на Лисабонския договор и, както казах в съобщенията на председателя, ние сме в една междинна ситуация. Ние изготвяме проектостановище, е, по което бяха предложени 14, 14 изменения. А, е, е, започнахме предварителна работа и по документа с цифри, но документа, по който започнахме работа, не е документа, по който официално трябва да вземем отношение. На настоящия етап ние работихме по документа, който е изготвен от комисията, но е, по силата на е, Лисабонския договор е, на първо четене ние трябва да се произнесем по позицията на съвета. Съвета може да е рендосал някои бюджетни линии или да ги е увеличил и заради това ние трябва да вземем становище по този въпрос. И така, нека да ви представя това становище. Имаше 14 предложения за изменения. Аз лично виждам 9 изменения, които не добавят нищо ново и които едва ли не злоупотребяват с процедурата по изменения, която ни позволява да доразвием някои точки. И е, всички знаете правилата. Е, тези, някои от тези изменения се отнасят за неща, които, както всички знаете, просто не можахме да включим в проначалния текст, но които така или иначе се подразбират. И така, имаме четири изменения на госпожа Фигередо. Едното от тях за отвояването на Европейския социален фонд за отговор на кризата, второто за да се подкрепи програмата за напредък, третото за продължаването на проучванията за командированите работещи и четвъртото за да подкрепи продължаването на пилотния проект за, за нестабилните работни места. и също така беше предложен пилотен проект за младите. Това е първата част от предложението, а що се отнася до а, този документ с цифри, който не е лично наш парламентарен документ, поне да имаме 32 изменения. Аз самата внесох 16 изменения, които са изменения, които представят в цифри а, това, което се представя в становището с думи. И тук ще намерите също и три нови пилотни проекта, както и продължението на пилотните проекти, вече е валидирани от Европейския парламент. Това предложение е в съответствие с решението, което беше взето от координаторите. И едно от тези 16 изменения включва нов елемент, който предлага увеличаване на бюджета на функциониране на работна, на Генерална дирекция работна заедост, за да може също така да а, се подобри функционирането на Европейския фонд за адаптиране към а, глобализацията и също така предлагам на госпожа Моран, госпожа Портас да ни действат в това изменение, за да наистина да екипират, така да се каже, Генерална дирекция за етост с нови методи и средства а, за подобряване на тяхната работа. Това би било полезно. Също така имаме 6, 7 изменения от госпожа Бастос, 6 изменения от госпожа Фигередо и едно изменение от госпожа Хирш. Ще кажа няколко думи по тях по седемте изменения на госпожа Бастус. Първото е всъщност, за съжаление, противоречиво. Или поне противоречи на моето изменение, защото аргументирайки се, че държавите членки затягат коланите в бюджетен план, съответно трябва да се затегне колана също и генерална дирекция за ето т.е. да се урежат е, средствата. Т.е. точно обратното на това, което аз искам. И а, да а, се намалят техните ресурси. За сметка на това, госпожа Бастос предлага увеличаването на някои други бюджетни линии и е, така както и госпожа Фигередо, е, госпожа Бастос е, предлага да се увеличи бюджетната линия за Европейския социален фонд с други пропорции, но все пак идеята е почти същата. Също така да се увеличи бюджета на Европейската служба по заетост нещо, което е отива отвъд моите предложения. И също така има предложение да циф, цифрово изразено предложение е, за програмата за напредъка. Измененията на госпожа Фигередо представят измененията, които представих относно Европейския социален фонд, а също така и за напредъка или пък за финансите финансите, субсидите, които ще се отпускат за обучение и по други линии за функциониране на структурата за работещите. И а, Напомням, че имаше също така и пилотен проект за младите, които напускат преждевременно училище. И Както вече казах, евентуално ще трябва да адаптираме тези изменения а, малко постфактум, де-факто, защото срока за внасяне на измененията беше вече е изтекал, но а, евентуално ще помислим как да го направим, след като видим какво ще каже и съвета. След това има един друг документ, който трябва да вземем предвид, а именно коментара на комисията за пилотния проект и за подготвителните действия, които ни интересуват. В това отношение ще дам думата на представителя на комисията. След малко. това предложение на комисията помита почти всички предложения, които а, бяха направени от Комисията по заедостта, такива каквито ги представихме пред бюджетната комисия е, малко по-рано тази година и също така е, и голям брой предложения от отделни членове. Може би 15 на брой, които са директно представен, директни представители в Комисията по бюджета. Малко ми е трудно да, да, се, да определя графика сега, но все пак ви предлагам да дам думата на комисията, за да може тя да ни представи своето виждане относно пилотните проекти. И след това ще започнем дискусията. Госпожа Бастос вече поиска думата. И сега господин Люмер от името на комисията. Добър ден. Що се отнася до пилотните проекти, комисията отговори на този дълъг списък, който получи за Генерална дирекция за етост. 19 проекта бяха одобрени от близо 60 а, ние се опитахме да класифицираме пилотните проекти в зависимост от а, това доколко осъществими на практика ги намираме и а, позоваваме се също така и на области, в които вече има правно основание, а, например а, за за училищата. Там нещата се, се определят и от Генерална дирекция образование. Относно съществуващите пилотни проекти, има вече пет такива и за някои изчетохме, че няма да е подходящо да ги продължим веднага. Тази... Това е отговора на оперативната група на Генерална дирекция заетост. етост и а, на края на годината ще се види кои проекти са одобрени, след като протече а, а, конкурса за, а, за тях. И ще видим как евентуално и кога, къде, при кои проекти да, а, ги, да продължим. А, Генерална дирекция заетост не е в състояние сама да управлява 19 проекта, а, така както ни беше препоръчен. И още няколко коментара относно това, което ще се случи в съвета. Съветът направи нещо, нещо ново. Много брутално ряза всички плащания. И що се отнася до нашата генерална дирекция, е, имаше много драстично урязване на бюджета относно а, програмата по напредък и също така програмата прогрес и също а, о, линии 1 и АЕ. И считаме, че става много трудно, почти невъзможно да финансираме действията си. А, по линия Б, там също имаме много значително урязване. Над 1 милиард но пък има сравнително по-слабо орязване по е, Европейския фон, социален фонд. И... Но пък така иначе по него предвижданията за увеличаване, за евентуално увеличаване бяха минимални. Какво друго направи съвета относно измененията по някои административни насоки. Имаше промяна в инструмента за пред... присъединителна помощ. И това до някъде е в противоречие с а, а, договор за финансова помощ, прият от самия съвет през 2009. По този начин страните кандидатки а, изпадат в много несигурна ситуация и не знаят какво да правят в а, многогодишен план, защото този фонд всъщност а, отпуска средства в многогодишен план. От друга страна, съвета уряза административните линии на програмата ИПАН. Тази линия служеше най-вече да дава на делегациите в страните кандидатки а, възможността да прилагат и да осигуряват контрол и крайна оценка. А, това бяха средствата за тези местни служители, да, над 1,3 милиона евро беше урязването в тази насока. Имаше урязване на бюджета на 975 милиона евро, което не позволява вече е, да поръчаме експерти, примерно, или да направим подизпълнителни поръчки. И съвета ще намали бюджета на 900 хиляди евро. 900 милиона евро. А, нещо, което ще намали още повече договорите, които и без друго са само за 12 месеца вече. Това е което искам да кажа. Благодаря. По програмата Прогрес казвате, че съветът е намалил бюджетната линия. Това предвидено ли е според, по споразумението, което, което сключихме и което се опитва да осигури финансирането на инициативата за микрофинансиране. А, представителя на комисията. Не съм, не съм сигурен по програмата Прогрес. А, не съм не съм сигурен дали са засегнали бюджета на ангажиментите, на вече платите ангажименти. Госпожа Басто, след това госпожа Фигередо. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за този доклад. За проекто бюджета и за е, рамката предложена за авторите на изменения. Искам да потвърдя казаното по пилотните проекти. Е, ние бяхме приели откритост по споразумение по три пилотни проекта. Искам да кажа, че аз предложих изменения за намаляване на човешките ресурси по Генерална дирекция за етост. Искам да внеса някои уточнения. Въпросът е деликатен – аз дълго мислих по реалистичните изменения, които засягат някои бюджетни линии, за да се даде приоритет на други бюджетни линии, които предвиждат засилването и запазването на работни места, за да се постигнат положителни резултати измененията, които предложих по 04061 и 04201, тези изменения не са свързани с намаление на човешките ресурси, а с, с административни разходи. С други думи, няма намаление, няма съкръщение, на персонала. Е, тъкмо обратното, всички работни места се запазват, но е, по-скоро аз отправям призив е, за внимателно изразходване на средствата и да се запазят административните разходи. След това отдаваме приоритет на всички бюджетни линии, свързани с заедостта и най-вече бюджетната линия, която е свързана с Европейския социален фонд. Искаме той да се засили чувствително. Е, после за програмата Еврос и освен това предвиждаме още 2 милиона за насърчаване на мобилността. Ние освен това имаме намерението и волята и решимостта да а, развием пилотни проекти за насърчаване на заетостта, когато преживяваме такава криза. Искам а, да се спра и на Европейския фонд за а, приспособяване към глобализацията. Там се предвиждат 50 милиона. В проекто бюджета се предвиждат 50 милиона. А, изменение е, пето на допълнителния е, бюджет казва, че е, това е важна сума. Искам да благодаря на госпожа Фигеро за всички изменения по бюджета, но тъй като тук говорим за пари, трябва да бъдем умерени и да бъдем реалисти. Ние сме, е, съг... ние сме съгласни по понятията, обаче няма достатъчно средства и е, предложенията за увеличения, които се правят от госпожа Фигеро, не са реалистични. Това е което имах да ви кажа. Благодаря ви, госпожа Фигерадо ще има възможност да ги защитава. После госпожа Мичел има думата. Добригада, гада, сеньора президента. Е, Благодаря, госпожо председател. Двете колеги, които вече се изказаха по моите изменения, на тях бих желала да кажа следното. Макар и да си признаем, че има големи проблеми за населението в нашите страни, проблеми с които хората следва да се занимават, Независимо дали става дума за безработица или бедност, обикновенно целта ни е да сме последователни и е, да не говорим само, а и да действаме, което означава, че трябва да правим предложения, които имат практическо съдържание и могат да помогнат за разрешаването на такива проблеми. Аз направих този опит Опитах се да представя моите идеи тук. А госпожа председателката се позова на моите предложения, подчерта ги, а в тях става дума за един от тези големи въпроси. Това е нещо, което се обсъжда на всяко заседание ежедневно. И за да преминем от пари към дела, се нуждаем от пари. И затова е много важно онези, които отговарят за бюджета, съвсем ясно да знаят, ако се предвиждат сериозни намалявания, намаления в отделни рубрики и ако има е на лице намерение за намаляване на социалните пера, това трябва да се знае, трябва да се знае, че това ще доведе до социална криза Много тежка е кризата и трябва да, да вложим наистина всичко, което а, има за преодоляването й. И не смятам, че моите предложения са толкова нереалистични по отношение на парите, които искам. Е, знаете, има други области в сферата на отбраната, въоръжаването и така нататък. Могат да се намерят пари. На преден план се поставя заетостта, борбата срещу дискриминацията, борбата за равни права и равни възможности за мъжете и жените. Това са е, области, които са изключително уязвими. А що се отнася до прогреса, ние нямахме е, конкретни програми за тези отделни области. Според мен, в миналото понякога нещата са функционирали по-добре и мнозина се изказаха вече по този въпрос, онова, което настъпва в действителност. Но при тези въпроси а, става най-вече дума за пари. Става дума за онези важни социални области, в които има значими проблеми. Там се извършва намаляване на бюджета в сравнение с миналата година и годините преди това. Преди това и това е неприемливо. А и това няма, не ми дава отговор за бъдещето. Тези изменения са напълно оправдани с оглед на обстоятелствата и Европейския социален фонд. Този Европейски социален фонд не бива да се гледа само как е бил използван той до сега, а да се взима предвид и тази нова перспектива. И тук става дума за доклада, за който говорим ние, за минималните заплати и борбата срещу бедността. И си мисля, че е, наистина от решаващо значение да се създаде инструмент, е, включително да се потърсят актюерски инструменти, за да се справим с този проблем. Европейски социален фонд е изключително подходящ за тази цел. Самият комисар си призна, че Европейският социален фонд може да играе важна роля в тази област. Именно за това става дума. Ето това е разсъждението, което исках да споделя с вас. Ясно е, че като цяло не могат да се разрешат всички проблеми, свързани с бедността, но става дума да се потърси инструмент за намаляването й. Дали ще, бъдат, дали ще бъде обучение, образование, интегриране на хората, борба срещу бедността. Наистина става дума за това нещата да са интегрирани, за да има целенасоченост и да се помага на бедните хора, които се намират в такава ситуация. Няма нужда от повече обяснения, за да се обосноват тези предложения, които представих. Наистина става дума за тази голяма цел. Мерси, мадам. Благодаря, госпожа Хирш. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви благодаря на докладчика, особено за изменение 9, където съвсем целенасочено се спирате още веднъж на това, че точно възможностите за млади хора да намерят работа или да създадат работа е от приоритетно значение и това трябва да се отрази в съответен бюджет. Мисля, че вие казахте съвсем ясно, че това е приоритет, който отново и отново се очертава. Ние говорим за младежката безработица в комисията. Констатираме, че тя нараства. Особено плашещо е да се види, че особено млади хора, които имат професионално, завършено професионално образование или някаква, някакъв образователен ценз са безработни. И за това съвсем целенасочено трябва да се насочим към групата на децата, прекъснали училище, и да създадем възможности за работа и за тях, за да събудим и мобилизираме потенциала, който дреме в тях. Защото е, млади хора, които имат някакво завършено образование, имат образователен ценз е, и те са безработни, е, какво да очакваме е, от млади хора, които са прекъснали обучението си? Е, още по-трудно е да се намери работа за тях. Те, те отпадат още по-назад в класацията. И в стратегията 2020 ние е, съвсем ясно формулирахме, че ние искаме да намалим броя на прекъсващите а, е, училище. Все пак продължаваме да имаме средно 10% незавършващи училище. Това е един ясен сигнал от страна на Европейския парламент. Би било хубаво да бъде и сигнал от целия Европейски съюз да се намери начин да се приближим до тези хора, започвайки един пилотен проект, казвайки тези хора имат потенциал. Може би не са се справили, не са се ориентирали добре в образователната система, но те имат потенциал и въпреки това можем да им предложим бъдеще в сътрудничество по възможност в достатъчно ранна степен с а, е, фирми. Разбира се, може да се стартира един или друг проект от Европейския социален фонд, но ако погледнем проектите на място, виждаме, че те са обикновено насочени към млади хора, които вече имат някакъв образователен ценз, завършили са някаква степен. И затова според мен ще бъде специфичен знак и сигнал, ако отделим точно тази група и се опитаме точно тези млади хора да ги включим а, в една мрежа, да изградим мрежа от фирми, в която тези млади хора знаят, че могат, имат шанс да бъдат ангажирани. Да поставим акцент тук, да кажем, знаем, че тези млади хора не са загубени, има възможност за тях и бих се надявала на подкрепа от страна на тази комисия за това мое предложение е да дадем ясен сигнал. Euh. Благодаря. Благодаря на колегите, които взеха думата. Ще се свържа с останалите, за да видя как можем да постигнем някакво споразумение. Виждам, че има някакви противоречия, които ще трябва да разрешим, но най-вече по въпроса за генерална дирекция за етост и за мобилизирането на фонда за адаптиране към глобализацията. Мисля, че там трябва да постигнем споразумение защото наистина сме в един период на а, бюджетна строгост. И никой няма. Наистина няма да успеем да се справим напълно с тази ситуация, но трябва да има намеса от страна на Европейския съюз. Всеки тук в а, а, тази комисия а, твърди и със сигурност наистина държи на това да има адаптиране на този фонд към условията но няма нищо по-лошо от това да имаме едно европейско средство, което пък да не дава никаква възможност да приложим, да задействаме целите, които сме си набелязали. А, така че трябва да имаме добър капацитет за намеса. А, така че сроковете да а, сроковете за намеса да бъдат удовлетворителни. И що се отнася по този Европейски фонд за глобализацията, разбира се, там трябва да постигнем компромиса с съвета, но а, залога е наистина критичен. Не можем от една страна да има работната група а, с Херман Ван Ромпой, който а, се тревожи за разликата на конкурентоспособността на държавите членки. И от друга страна да считаме, че а, заетостта с отделните си специфики а, трябва да си остане такава и да се зачитат разликите в Европейския съюз. А пък ние самите, сами много добре знаем, че ефектът е малко като лавина в отделните държави членки и в крайна сметка до никъде няма да стигнем. И разбира се, по тази линия ще се върна отново към, ще се обърна към вас да изготвим един общ списък. Искам да благодаря на комисията за изготвения документ. Мисля, че за първи път имаме толкова точен отговор, толкова ясен отговор по подхода, който комисията смята да приложи относно пилотните проекти. Това сътрудничество за нас е много ценно. И последна забележка по, така се каже, техническите изменения, именно с цифрите. Мисля, че секретариатът ще се вземе с този въпрос. И още е един последен, на последна въпросителна относно графика, защото комисията по бюджета не е доволна от нашия график. И счита, че ако приемем текста на 13 септември, вече ще бъдем извън срока, който е наложила за внасянето на измененията, ние се опитахме да поискаме удължаване на този срок, който, но обаче това удължаване не беше отказано. така че, в крайна сметка, ние можем да, да внесем нашите изменения извън срока и най-вероятно ще се наложи да водим извънредно заседание през септември по време на пленарната сесия и казва ни се, няма, няма зала, няма време, в което да можем да ви вместим, че се искаме нещо, но предполагам, че ще намерим решение. Никой няма, естествено, да гласува или пък да се договаря по бюджет по почтата. И, или ще има заседание в Страсбург, или комисията ще приеме измененията ни след изтичането на крайния срок. И това е. Благодаря. Приключихме с работа за днес след обед. Даваме среща утре сутринта в 9, за да а, изслушаме Бългийското председателство в лицето на Жуел Милке, министър по въпросите на заедостта и равенството и също така госпожа Лорет Онкелинс и господин Дарден. Приятна вечер!